погрешно интерпретирате договора. Трябва е, да защитим общностния модел. Let's start the voting. Very good. Добре, каза председателя. Това е края на дебата. Благодаря на всички. Благодаря на господин е, Шулц. Следващата точка от дневния ред е гласуването. Започваме с доклада на госпожа Матера, свързан с мобилизиране на Европейския фонд за присобяване към глобализацията. По именно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Следващата точка е доклада на господин Паровера, свързан с миграционните потоци, свързани с нестабилността. Едно гласуване ще има само кой е за. Против, въздържали се, приема се. Благодаря, господин Паровера. Сега минаваме към доклада Егле. Роля на жените в селското стопанство и селските райони. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Поздравление за госпожа Егле. Сега преминаваме към доклада на господин Маринеско. Ефикасност и ефективност на финансирането Европейски съюз в областта на извеждането експлуатация на атомите експлуатирали в новите държави членки. За, против, въздържали се, приема се. Поздравление за господин Маринеско. Сега се връщаме към госпожа Матера. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Чешка република. Е, едно изменение има. Кой е за това изменение? Против? Въздържали се? Нека проверим. Електронно гласуване по изменение първо. Край на гласуването. Приема се. гласуване на цялата проекторезолюция. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме. Поздравление с госпожа Матера. Преминаваме към доклада Лайктфрид контролните са на стоки и технологии с двойна употреба. Първо изменение 36. Кой е за? Против? Ем, приемат се. Изменение 8. За? Против? Въздържали се? Нека проверим. По изменение Осмо. Край на гласуването. Отхвърля се. 12-то изменение в две части. Първата част, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част, кой е за? Против. Въздържали се. Нека проверим по втората част на изменение 12. -то. Край на гласуването. Приема се. 13-то изменение в три части. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част са, против, въздържали се, нека проверим. Електронно гласуване по втората част на 13-то изменение. Край на гласуването. Приема се третата част. Третата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. 21 изменение, кой е за, против, въздържали се, нека проверим. 21 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека проверим все пак. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се, както казах. 44-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Смятам, че се отхвърля. Нека проверим. Електронно гласуване по 44-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 23-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека проверим. По 23-то изменение, моля гласувайте. Check is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 48 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Искате да проверим? Добре. По 48 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съжалявам. 33-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека проверим. Електронно гласуване по 33-то изменение. Вече губи увереност. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега изменение 49-то. 49-то, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Добре, 49-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Съжалявам отново. Сега 42-ро изменение. Кой е за, против, въздържали се? Да проверим. 42-ро изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 50-то изменение. Кой е за, против, въздържали се? Отхвърля се. Да проверим. Добре. 50-то изменение. Моля, гласувайте. The check is closed. Край на гласуването. Adopted. Приема се. 46-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверяваме. 46-то. Sure За да сме сигурни. Край на гласуването. Отхвърля се. 51. За. Против. Съжалявам, не е а, ясно. Нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 47 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Да проверим. 47. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега предложението на комисията като цяло, да гласуваме по него, за, против, въздържали се, приема се. Сега давам думата на господин Лайфтфрид за процедурен въпрос. Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. Резултатът от гласуването показва, че можем да обсъждаме нещата единно обаче е, виждаме, че е, позицията на съвета е различна. Нека да бъде отложено окончателното гласувано, така че да можем да постигнем съгласие с съвета. Благодаря ви. Иска ли комисията да взема отношение по въпроса? Той се занимава с айфона си. Um, няма отношение от страна на комисията, значи нека да гласуваме за, против, въздържали се. Така че се отлага гласуването. Благодаря господин Лайтфрид. Благодарим ви за добре свършената работа. Сега следващия доклад официално подкрепени, подкрепените експортни кредити. А, общо ще се гласуват измененията от Комисията по търговия за против. Въздържали се, приема се. Господин Шолц, имате думата. Гос... Не, господин Шулц, господин Шолц. Господин председателю, благодаря ви. Искам да обява, че а, искам да кажа от името на моята политическа група, че ние искаме изменение 10 от двете му части да бъде гласувано електронно. Right. We now come to Amendment 10 in two parts. И така, първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част, кой е за, против, въздържали се, да проверим. Извинете. Проверяваме по втората част. Is closed. And that is adopted. Приема се. Сега 22 е изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 22 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега цялото предложение с в изменение му видите за, против, въздържали се, приема се. Сега господин Жадо, имате думата. Господин председател, както при предходното гласуване, докладчите в Сянка, както и аз, решихме е, да не се предлага на гласуване законодателната резолюция, за да продължат разговорите с съвета и се надяваме съвета да чуе гласа на парламента днес. Комисията иска ли да вземе отношение? Имате думата. No, he doesn't want the floor. We now put to the vote the motion to postpone. Е, всъщност е, е, предложение за отлагане на гласуването. Кой е за? Против? Въздържали се? Значи, че гласуването по този доклад се отлага. Господин Жадо пак има думата. По предложение на господин Жадо и последната точка по гласуването е по доклада на госпожа Свенсън нова политика рамка на Европейския съюз за борба с насилието срещу жени. Първо, параграф 1. Е, имаме поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Параграф 2. Е, отново имаме чрез поименно гласуване, начало на гласуването, Край на гласуването. Също се приема. Сега параграф 2 за гласуван против. Приема се. Параграф 2 12 за против. Въздържали се. Проверяваме. Параграф 2 12 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Да, сега параграф 2.12 с поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 2. Мотив 14 на две части. Първа част по на гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Пак по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 2, мотив 19, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 7 по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Алина 11 е, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 19, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 20 е, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 25 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 26 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 28 по именно гласуване за. Против. Приема се. Параграф 29 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега имаме мотив 3 на 3 G на 3 части. Първа, втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме трета част. Начало на проверката. Край на проверката. Приема се. Четвърта част за. Против. Въздържали се. Приема се. Да, добре, хайде. Проверяваме. Четвър... Проверка на четвърта част. Край на проверката. Приема се. Така. Сега пристигаме до мотив О с поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега е, целият текст в изменение му вид за, против, въздържали се, приема се. С това е, слагаме край на гласуването. Е, поздравявам докладчика.